sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Уважаеми дами и господа, добре дошли. Това е нашата последна среща преди края на мандата. Имаме много наситен дневен ред, за това ще започнем веднага. Благодаря на онези от вас, които бяха точни. Да се надяваме, че останалите колеги ще дойдат. Най-напред към съобщенията на председателя. Няма да има заседание на координаторите. Повечето, повечето неща са вече казани, всичко е ясно. Следващото по дневния ред. Имаме пет точки, пет подточки на към точка 11 съдебни спорове, засягащи парламента. Това са спешни неща, дошли в последния момент. И ясно е, че е трудно да се подготвим в такъв кратък срок за тези съдебни спорове. Аз бих предложила да третираме въпросите писменно. Но във всички случаи искам да благодаря на всички колеги, сътрудници и колегите от политическите групи, които много ни помогнаха и подготвиха материалите, така че ние мисля, че ще се справим в неписвен вариант. В 16 часа ще гласуваме и след това ще имаме заседание при закрити врата. По точка разни ще чуем кратка презентация на политическата служба относно търговските тайни. Ще имаме и възможност за кратък обмен на мнение с делегацията, която бе в Атина. Госпожа Къпес, Тайн и господин Перлинке бяха в тази делегация. Аз разбрах, че това е била една много успешна, конструктивна делегация, така че ще имаме възможност да се запознаем с нейните резултати. И сега искам да ви кажа още, че ще се занимаем с един случай за парламентарен имунитет. Това не е нищо ново. По принцип се занимаваме с такива неща. На 2 април ни бе препратен от председателя на парламента казуса Ортефай. Колегите ще по колегите с по-дълъг стаж ще си спомнят казуса. Госпожа Лихтенбергер ще ни осветли по казуса. Аз не виждам този казус да е в дневния ред. Аз е, получих документите само на френски. Моят френски не е достатъчен е, да се, задълбоче, е, да се запозная в дълбочина с казуса. доколкото зная, има показва се само една статия. Нямаме становище на френските власти. Аз не мога да кажа нищо. Не се чувствам просто компетентна да взема отношение по случая. Председателката. Уважаема госпожо Лихтенбергер, имате право, що се отнася до френските документи, но когато говорим по казуса при закрити врата, може би ще чуете допълнителни неща. Самият е, доклад е на английски, но въпреки всичко ще ви дам думата и тогава, е, за да кажете нещата на място и ако има други колеги, които са се присъединили към нас в последствие. И така, преминаваме към точка 2. Е, съобщение на председателя казах няма такива. Преминаваме към трета точка одобрение на протоколите от 10 март и 19-20 март. Ако няма колеги, които да възразят против тези протоколи, тогава преминаваме към точка 4. Искам да дам службата на правната ни служба. Това е казуса за биоцидите. Колегите къде се дате, ако ми покажете къде сте, давам ви думата, моля. Thank you, Madam Chairman. Before um, discussing what are the conclusions to draw from uh, the Благодаря, госпожа председател. Преди да обсъдим заключенията, свързани с решението на съда, нека първо да припомня какъв беше въпросът поставен пред съда. Комисията имаше правомощие да фиксира сумата, която една фирма трябва да плати, а, когато иска авторизиране на дадено вещество. Съгласно комисията, обаче, основният законодателен акт не е, предоставя достатъчно елементи, които да насочват комисията при определенето на сумата и за това на комисията се обърна към съда за разяснение и за тълкуване решението не даде рамково разграничаване между делегираните и актове и актове за приложение, се занима по-конкретно с случая, а именно дали основният законодателен акт е бил достатъчно пълен, дали е имало нужда да бъде по-конкретен и дали има пропуснати елементи. Дори да нямаме теоретична концепция, има яснота за това какво не може да бъде правено с акт за приложение и областите, в които такива актове не могат да се прилагат. По-конкретно съдът разясни, че акт за приложение не може да се използва там, където необходимите условия за прилагане на основния законодателен акт не са били изпълнени. Тоест, ако критериите е, за това дали или не комисията има правомощия, не са определени в основния акт. Ако няма насоки в основния законодателен акт, комисията няма а, такива правомощи. И така, член 291 е, може да се използва само там, където правомощията са достатъчно ясно очертани. Също но има и някои елементи, свързани с възможността законодателният орган да осъществява контрол – различен от начина по който се осъществява контрол за валидност в други области. Например, съдът използва понятието осмотрение. Това означава ли обаче, че законодателят има а, свободен избор тук? Според нас това не е така. Съдът подчертава, че старите правила, именно тези от преди Лисабонския договор, вече не са действащи, нещата са се променили и всички трябва да се съобразят с последиците от тези промени. Очертава се, че един акт за приложение трябва да бъде оценяван във връзка с концепцията за делегирани актове. И там, където се знае какво е понят... как се дефинира понятието делегиран акт, Съдът казва, за разлика от делегираните актове, актовете за приложение са такива и такива. И така, тук има две понятия, които трябва да бъдат дефинирани в противоположност едно от друго. Или е, така, че да са различни едно от друго. Там, където има правомощия на комисията и няма очевидни грешки, съдът не анулира съответния акт. Впоследствие съдът внимателно разглежда конкретиката на случая е, в такива подробности, които обикновено не се прилагат там, където действително има някакво осмотрение на определен орган. И така, дори контролът да изглежда, че по съдържание не е особено строг, реално анализът е изключително подробен. И така, в заключение, нека да свържа всичко това с работата на вашата комисия. Вие наскоро гласувахте по доклада с последващите действия, свързани с делегирането на законодателни правомощия, взехте решение по критериите, които трябва да се използват. Въпросът е дали това решение на съда променя нещо във връзка с тези критерии. Моят отговор е по-скоро не, защото там, където има по-малко насоки от съда, тогава а, тук вътрешните решения и насоките, които се очертават в парламента имат още по-голяма стойност. Много важно е парламентът да знае как да упражнява своите е, правомощия, разбира се, и да прилага собствените си критерии. Някои елементи трябва да бъдат сравнително а, слабо коригирани, но основните елементи са там и те са на разположение, за да ръководят законодателната власт за бъдеще. Благодаря за вниманието. Благодаря на службата. Това бяха много важни уточнения. Иска ли някой от колегите да вземе отношение? Ако не, благодаря ви още веднъж и преминаваме към следващата точка. Това е точка Пета. А именно, това е казусът Ревелини. Не виждам господин Ревелини тук сред нас. В такъв случай ще кажа съвсем няколко думи, малко информация за казуса, но иначе няма смисъл да дискутираме случая. Господин Ревелини зададе въпрос към комисията, който, на който не бе отговорено в срок. Е, за това господин Равелини искаше ние да говорим по случая, дали проблемът е решен. Е, господин Ревелини не е доволен от решението на проблема, от нещата, както са в момента. <clears throat> Но господин Ревелини не е тук да вземе отношение. Отговора на комисията беше много закъснял. Но така или иначе преминаваме към точка 6. Евроюст. Това е обмен на мнение. Давам думата обаче първо на докладчика Луичи Перлингер. Allora, noi dobbiamo discutere questo, in questo scambio di, di opinioni. Мисля, че трябва да разгледаме нещата. Сега, когато ще направим обмен на становище, казано иначе, ви приканвам да погледнете работния документ. Както знаете, става въпрос за Евроюст. Първият коментар, който бих направил, е, че дискусията е малко странна, защото днес е нашата последна среща и на мен ми се струва, че трябва да направим нещо, което да последва дискусията. Изглежда, че аз вървя по една наклонена плоскост, едно някой ме бута, нещата малко са като в роман на Кавка, но имаме работен документ от една известна комисия, Либе, комисията Либе. В този момент наистина изглежда, че всичко ще остане за следващия парламент. Така сега трябва да направим разграничение между Евроюст и Европейската прокуратура. И документа разглежда прокуратурата. Аз съм убеден, че с новите договори, в които се създава тази институция, прокуратурата, тя ще стане много важна. Някой може да са за, някой може да са против, но институцията е сериозна. Ако трябва да се преследват престъпления на територията на Европа и да има по-тясно сътрудничество между държавите членки, и всичко това от гледна точка на борбата с организираната престъпност, то структурите на Евроюст са наистина сериозни. Те са дали своя значителен отпечатък върху нашите животи. До момента работата им има резултат. Освен това, успяха да преодолеят много негативни отношения тъй като организираната престъпност, разбира се, не признава страни или граници. Тя е надгранично явление и Евроджъст всъщност успяха да постигнат резултати. И това е единственото предложение, което ще направя по отношение на този документ. Документа няма ефект веднага, а въпреки това той ще има своето значение и ще трябва да бъде разгледан. Когато разглеждаме тези теми, и това е нещо, което трябва да се има предвид, имаме две теми. Евро Just от една страна и от друга страна Европейската прокуратура. Те са свързани, но отделни теми. ако разгледаме нещата с прокуратурата, дали ще имаме някой, който ще поощрява по-тясното сътрудничество между държавите членки. Аз бих предположил, но тогава връзката с Евроджъст се превръща в нещо основополагаще. Това е структурна точка за Евро, Just като разгледаме нещата от оперативна и административна гледна точка и това означава, че и комисията ще бъде въвлечена. Знам, че не можем да излезем с едно окончателно становище. Ние имам предвид настоящия парламент, но преди и да го направим така или иначе ще трябва да чуем мнението на Евроджъст. Какво мислят те за определен вид решения? Трябва да чуем от тях как те оценяват своята собствена работа. Това е което исках да ви кажа. Благодаря ви. Благодаря, Луиджи. Сега ние сме в ситуацията, че интересни теми може само да ги зачекнем, не може да ги довършим. Въпреки това, благодарим за твоите за твоето становище по Евроюст. Е, то ще остане разположение за следващия парламент. Иска ли някой от колегите да се изкаже? Явно не. В такъв случай е, в свършената работа ще е добра изходна точка за следващия парламент. Благодаря. И след това преминаваме към следващата тема, а именно процесуалните гаранции за деца които са заподозрени или обвиняеми по наказателни производства. Александра Тайна докладчик. Тя има думата. Благодаря. И миналия път представих доклада. Сега ще говоря главно за един работен документ. Няма да гласуваме по него, но ще направя обобщение за какво става дума. Е, това е директива в която става дума за случаи, в които деца не са а, обвиняеми или са подозрени. Става дума обаче за наказателни деяния, при които обаче децата да бъдат защитени. Имаме преампил, точка от преампила номер 9, в която се казва, че малолетни и непълнолетни лица могат да бъдат подводени от отговорност, ако са над 18 години. Тоест, това означава, че ако някой извърши наказателно наказуемо деяние преди 18-та си годиш... Е, преди 18-тия си годишен рожден ден, е, той ще бъде той, ще... той, той попада в приложното поле на тази директива. Тук става дума за информирането на детето, на неговите попечители. Тук имахме съображението, че та, това право на информация можеше да бъде ограничено. Затова трябваше, трябваше да се справим с тази ситуация. Освен това, визуалните материали при разпита на деца. По този въпрос имаше съображение. Опасността за разпространение на снимки на децата сред обществеността и в, в условията, при които да се по, провеждат разпитите. Тук ние предлагаме присъствие на психолог. Освен това, ако децата са задържани, то трябва да са задържани в определена в определен в определено крило, в определен на част на общия затвор, за да не са в контакт с другите затворници, ако не са в специална институция. Освен това, не бива да има нарушение на правата на детето. Е, тук сме оточнили някой от е, казусите, в които може да има нарушение на правата на децата. Не сме сигурни, че всички държави членки се съобразяват с правата на децата. На следващо място, присъствието на деца в съдебната зала. Тук трябва мерките да бъдат заострени. Трябва да има явно решение, кога дете може да не присъства, например, ако е пълна, ако е починал член на семейството и така нататък. Сега за разходите по делото. В проекто предложението се предлага при оправдателна присъда държавата да поеме разходите, при осъдителна присъда да се, разходите да се поемат от попечителя или ако има специални отежняващи ситуацията семейни обстоятелства, отежняващи ситуацията на семейството, то тогава разходите се поемат отново от държавата. Е, както казах, това е отново една един работен документ. Ние бихме искали да заострим стандартите. Това е работен документ, който ще бъде представен на комисията Лига за улесняване на нейната работа и се надяваме тя да бъде от полза при следващия мандат. Има ли изказвания? Не. Добре, тогава искам да благодаря изрично за това, че сте положили толкова усилия да изготвите този работен документ. На следващо място ви поздравявам за това, че сте изготвили една много силна позиция от името на нашата позиция, но в крайна сметка това е и комисията, която се занимава с правни въпроси. Въпреки, че водеща е другата комисия, комисията Либе, която се занимава с основните права. Така че Хубаво е нещата да са добре подплатени от юридическа гледна точка. Благодаря ви за това, че сте изработили този компетентен документ. И така, преминаваме към точка 8. Става дума за член 88, за делегираните актове и актовете на изпълнение. Ще кажа, че нашия доклад, че господин Карим не може да присъства днес. Въпреки това, той е изпратил своята позиция и в нея казва, че няма проблеми. Искам да ви дам думата да се изкажете по тази точка. Нямате желание, явно, добре. В такъв случай доста бързо се движим напред. Преминаваме към точка 9 – субсидиарност. Господин Карим е отново тук докладчик, но той не е предоставил нищо. Няма ново развитие, няма нови документи от последното ни заседание на 20 март, така че решаваме, че и тази точка е разгледана. Преминаваме към точка разни, за да чуем презентацията за търговските тайни. Госпожа Лихтенбергер има думата. Какво, какво искате? Думата искате сега, така ли? Преди презентацията. Добре. За мен е много интересно. За това трябваше да говорим още отдавна. Е, сега е малко проблематично, защото се правят препратки към следващия мандат. Това за мен не е добре. Моят въпрос защо чак сега се занимаваме с този въпрос? Защото естествено знаем търговските тайни и подобни въпроси играят основна роля за трансатлантическото споразумение – а, така че дори в този контекст трябваше да се занимаваме с този въпрос. Госпожо Лихтенбергер, отбелязвам си вашето, вашето изказване. Естествено, трансатлантическото споразумение е много важна тема, приоритет е, но то не е тайно. Хубаво е обаче, че споменавате търговските тайни в този контекст. Естествено, за следващия мандат ще, през следващия мандат ще следим изключително е, строго е, какво се случва. Госпожа Кало. Искала да кажа няколко думи по тази тема. Бях докладчих по нея. И ако паметта ми не ме лъже, вече сме обсъждали темата на предходното заседание на комисията по правни въпроси всъщност и взехме решение, че няма смисъл да се представя работен документ, тъй като не разполагахме достатъчно време да го обсъдим. Затова мисля, че темата е приключена. Благодаря, госпожо Кало, за тези уточнения. Както виждаме, това са заключенията, както и при много други документи, но въпреки това колегите, колегата от Обукс от политическата служба може да направи своята презентация. Ние може и да го питаме, естествено. Така че ще се занимаем с тази тема. Тя ще продължи да ни заминава и през следващия мандат. Господин Бокс, благодаря. Аз съм един от е, хората, които се занимава в политическата служба с тези въпроси, въпросите на гражданите. Аз се занимавам с трансатлантическото споразумение. Както каза и госпожа Лихтенбергер, не е ясно е, дали е, в това споразумение ще, имат, ще има тайни, търговски тайни и как ще се борави с тях. Естествено, ние следим въпросите, развитието на нещата. Искаме да намерим последователен подход от двете страни, но не знаем дали правата на върху интелектуалната собственост или търговските тайни ще се разискват. Вашите координатори изискаха предварителен анализ за защитата на търговските тайни които в последствие ще бъдат основата за преговорите и ще има семинари, допълнително изследване, в които ще бъдат отразени вашите коментари. Търговските тайни, какво е това? В крайна сметка имаме определени Примери от музикалната индустрия, от други индустрия през 90-те години имаше един казус, Крис Кубърска, в който господин Предли бе служещ на господин Присто и той трябваше да ангажира диджей в нощните клубове. Тогава започна идеята всъщност с битпорта. След това този човек напусна, бе подведен от под отговорност и трябваше да заплати щети за нарушаване на търговската тайна. Търговската тайна бяха сертификатите, които се използваха за свързване на клубовете с съответните диджеи. Това нещо може да е търговска тайна. Естествено, тази информация можеше да бъде намерена в определени търговски е, регистри, но се оказа, че тези регистри не са били публични. Друг пример за търговска тайна, защитена, защитена търговска тайна е Кока-Кола. Е, както обаче разбрахме, рецептата не е била запатентована. А всяка поверителна информация, която е свързана с продукт, може да бъде защитена, като например е, специални части, информация за намеренията на компания да открие бизнес в дадена страна. В сектора на услугите, например, управленческите техники могат да бъдат търговска тайна. Това е, например, това въжи за верига хотели. Също така и телевизионни серии, идеи за телевизионни серии или пък мотив за а, подвързия може да бъде търговска тайна. Също така и подробности за охранителите. Сним, снимков материал може да бъде търговска тайна, когато става, например, дума за сватби и други. А, сега, каква, как се отнасят тези въпроси с въпросите за защитата на интелектуалната собственост? По принцип, търговските тайни нямат такова правно основание, като други инструменти, търго, авторски права и патенти. Това е по-обтекаема концепция, но има три фактори, които могат да се тълкуват. Те са предмет на различни юрисдикции, обаче общите неща са, че това е тайна, тя носи на собственика си економически предимства, облаги, не се знае от обществеността и тук не става дума за, за самата стойност на тайната, а просто за това, че е тайна. И на следващо място, е, трудно е, т.е. полага се усилия да се запази тайната. Това са трите основни неща, които са общи за търговската тайна. Има и предимства. Е, говорих той за предимствата. А, има предимства това да е именно търговска тайна, а не патент. Защото защитата на търговската тайна не изисква регистрация в публичните регистрации, затова тя е по-ефтина. И в сравнение с патентите, търговската тайна не трябва да е нещо ново, да не включва нова идея. Също така, по отношение на време, времевия срок, защитата на търговската тайна може да е безкрайна във времето. И това е предимство в сравнение с патента. Ето, например, рецептата на Кока-Кола е отдавна приключила. Патент, uh, only, uh... А патентите са ограничени във времето. Друго предимство е, че за разлика от патентите, търговската тайна не трябва да бъдат публични. А, докато патентите трябва да бъдат разкрити пред обществеността и преди регистрацията. И те трябва да са, да са разкрити много, много ясно и точно. Сега, като погледнем правната защита на търговската тайна, може да кажем, че има различни правни инструменти, има теоретична дискусия за това дали търговската тайна е, им, е, спад, е, спада под интелектуалната собственост. Европейския съд каза, че това не е така, не е част от интелектуалната собственост. Но въпреки това нивото на защита в различните юрисдикции е също различно. То не може да бъде сравнено с други области, като например е, авторското право и други области. Разпокъсано е законодателството и правната защита на международно равнище. Световната търговска организация през 1994 година бе подписано споразумение ТРИПС. Там става дума за общи стандарти и принципи за използването на интелектуалната собственост – 39 член предпоставя минимални стандарти за защита на, на интелектуалната собственост. Тези стандарти са задължителни за Европейския съюз. Затова винаги е хубаво да се види тези разпоредби и са разпоредбите на щатите, където търговската тайна бе определена през 1996 година в закона за шпионажа. Там има ясна и обширна дефиниция на търговската тайна, а именно всички видове на бизнес, включително патенти, планове, компилации, програми, различни съоръжения, методи, технологии, процедури, и така нататък могат да бъдат търговска тайна, независимо дали те са материални или от нематериално естество, дали са фотограф, на фотографски или друг носител. Те трябва да бъдат защитени. Криминализи, инкриминира се е, кражбата на търговска тайна – за, с цел печалба или с цел търговски предизви, е, предимства. Глобата е 5 милиона долара или с лишаване на свобода от 15 години. Ако компанията е много голяма, може да и се наложи глоба от 10 милиона долара. Това е федералния закон. Има естествено и под юрисдикции. На европейско равнище правната защита в държавите членки е различна. Единствената държава членка, която има специално законодателство в областта на, търговските, на търговската тайна е Швеция, Франция, Портука, Португалия имат разпоредби за търговската тайна. Те се отнесят за промишлената собственост. Полша, Испания, Германия. има разпоредби, включени в закона за конкуренцията. Други юрисдикции имат разпоредби в закона за труда или в гражданския кодекс там става дума за поверителната информация, която не би трябвало да бъде разкрита от служителите по време на тяхната служба в дадената компания. Също подобни разпоредби има и в Люксембург и Холандия. В Ирландия и е Обединеното кралство – няма специално законодателство. Там търговската тайна е защитета, защитена от общото право и е защитена от, посилата на договорите. Probably, uh, 2013 the commission proposed uh, COM 2000. Затова през ноември 2013 година комисията предложи предложение 813 на темата защита от, на търговските тайни от е, незаконно използване и разкриване. Съгласно данните на комисията, милиони долари е, е, годишно се губят поради индустриален шпионаж – И разкриването на такива тайни в съдебни процедури може да доведе до сериозни щети. Трансграничното обменяне на информация също има значение тук. А, с тези разпоредби се прави по-малко атрактивно и враждебното поглъщане – на фирми, защото една от причините е, за такива враждебни поглъщания е свързана с е, добиване на достъп до тайните на съответната фирма. Когато има злопотреби с поверителна бизнес информация, новите разпоредби правят много по-лесно предоставянето на компенсации на жертвите. Държавите членки следва да предоставят съответните процедури, които да дадат възможност за предоставяне на достатъчно добри средства за правна защита от областта на гражданското право за гарантиране на защитата на търговските тайни. Следва да бъдат изплащани компенсации, свързани с действителните понесени щети. Отсъждащият орган взема решение всички а, фактори, включително отрицателните економически последици, които включват и загубените печалби. В заключение, какви могат да бъдат евентуалните предизвикателства, с които можем да се сблъскаме във връзка с тези мерки по хормонизиране. Правното основание е член 114 от договора за функционирането на Европейския съюз. Както знаем, търговските тайни могат да бъдат разглеждани три различни гледни точки. От една страна могат да бъдат разглеждани като елемент на нелоялна конкуренция между предприятия, е, може да се разглеждат от гледна точка на договорното право или от гледна точка на прозрачността и свободата на словото, т.е. проблемът с подателите на сигнали. При всички тези елементи може да има различни санкции за нарушаване на поверителността, включително санкции, очертани е, в договорен план, или пък дори наказателни санкции що се отнася до разкриването на код, програмен код, чрез reverse engineering, по-настоящем има, има проблеми. Става дума за разкриването на технологичните принципи на средства, инструменти, програми и е, уреди възоснова на а, разглобяване и анализ на начина по който продуктът функционира. Третата точка. Какво можем да правим във връзка с а, подателите на сигнали? Дали изобщо се а, включва подаването на сигнали там, където подаването на сигнал е от полза за обществения интерес, т.е. там, където дадено предприятие извършва дадени злопотреби и, да кажем, участва в картели, участва в корупция или нарушава правото за защита на околната среда. Като цяло е много важно основните права да бъдат добре уравновесени. Член 10 от Европейската конвенция на права, за правата на човека, а именно свобода на словото и член 8 право на личен живот и зачитане и закрила на личния и семен живот, е, свободата на словото, на вероисповеданието и член 17 свободата е, на е, упражняване на бизнес и свободата и правото на собственост. Това са все права, които нямат превес едно на друго. И така, там, където се иска допълнителна външна експертна оценка, вие е, като правна комисия по някой път искате такива оценки. Обикновено е, Комисията за изследване на политиката в областта може да поиска пълен анализ на предложението на комисията, т.е. външно проучване, което да включва елементи, свързани с преговорите по договора с Съединените щати. Могат да се разгледат конкретните отделни елементи, например е, свободата на словото а, и подаването на сигнали е, и други отделни конкретни елементи. Благодаря. Благодаря, господин Пълкс. Госпожа Лихтенбергер има думата. Благодаря. Всъщност, това потвърждава нашите, нашето становище, а именно, че спецификата на този елемент е много обтекаема. В определени области в някои области правата на информация на гражданите са затруднени. Ето, например, когато става дума за здравеопазването, с този сектор, медикаменти, говори се за търговски тайни. А ние просто искаме да разберем дали едно производство е добро или пък съдържа рискове за здравето. А, и има много такива случаи, не само в медицинската индустрия. Тоест, не става дума за търговската тайна. Тук става дума за това, че в много области а, търговската тайна е прекалено раздута. Тоест, <clears throat> не, търговската тайна налага и наморници на хора, които искат да предупредят за употребата на зловредни химикали. Скоро чух един такъв, за един такъв случай. Търговската тайна във Франция замъглява покупка на, на, на земя в бившите колонии. Т.е. самата концепция е добра, обаче тя подлежи на злоупотреба. Това е ясно и това сочи моят опит от много години като политик. Виждам, че злоупотреба се случва в много области. Много от моите избиратели е, подават сигнали за това, че <clears throat> търговската тайна прикрива злопотреба с отровни, с опасни вещества, например. Така че, ако има разпоредби в, този, в тази област, трябва да има добър баланс между правната материя и защитата на потребителите. Казвам го така, защото може би това ще е последното ми изказване в правната комисия а, след 10 години, годишно членство в тази комисия трябва и искам да кажа, много съм загрижена, че по този начин Европейския парламент може да тръгне в погрешна посока. Естествено, индустриалният шпионаж е голяма тема, но по този начин могат да се ограничат още повече правата на гражданите. Ако информация започва да бъде крита и то е информация свързана с рисковете за здравето на гражданите. Така че моят апел, апел към бъдещите депутати, бъдете много внимателни тук. Ако има търговски тайни, които не са не са споменати експлицитно в трансатлантическото споразумение, то знайте, че във всички случаи те ще бъдат предмет на в някакъв момент на преговорите. Практиката тук е много важна. И тази практика засяга малките и средни предприятия и въобще промишлеността в Европа. Освен това, Възможно е а, е, гражданите в Америка да бъдат негативно засегнати от е, тези от третирането, от боравенето с тази материя. Така че важен е баланса и важна е предпазливостта, защото тук става дума за същината както на свободата за достъпа до информация, както както и за общото ни право на защита. Е, всичко, което не е патент, не е защитено от авторското право, е, всичко, което е, е извън тези инструменти, се нарича търговска тайна нещо, материя, която е непрозрачна, материя, която от различните юрисдикции се третира различно. Така че това е една изключително важна тема за бъдеще. Благодаря. председателката, благодаря, господин Масейп. Благодаря, госпожо председател. Изслушах внимателно представенето. Беше ми интересно. Наистина е интересно, защото едно от нещата, които мен ме притесняват и аз съм тук от 10 години и аз ще приключа своя мандат, едно от нещата, които ме притесняват е, че в Европа ние нямаме много добре описани тайните в законодателството, както каза и експертът. Това е нещо, което парламента трябва да поеме като своя задача, защото в крайна сметка ни предстои да приключим споразумение с САЩ. Аз съм практикувал право в САЩ. Те са много по-напреднали и много по-критично гледат на нещата по отношение на ограничение на достъпа до търговски тайни. Ние в Европа не правим нищо, и това е, е един въпрос, който не можем просто да оставим на тълкованието на бъдещите съдебни състави. Тогава, когато имаме проблем и се изправим пред него, както каза експерта, трябва да се ограничи приложното поле. И наистина тези, които ще ни наследят, трябва да направят именно това, а не нещо друго. И отново поздравления за представянето. Благодаря. Виждам, че няма други колеги, които да се изкажат, така че преминаваме към гласуването. Госпожа Лихтенбергер е иска още веднъж думата. Госпожа Лихтенбергер, исках да помоля да се свършим, може би, директно с политическия отдел – за по-нататъчни вдъхновения за това какво може да бъде включено в а, това изследване, особено що се отнася до свободата и защитата на, на гражданите. Ако има такава възможност, тя трябва да се използва. Благодаря, казва председателката. Аз непременно ще си отбележа този, е, това предложение. Има ли други колеги? Има. Fast alles. Okay, dann habe ich das missverstanden. Damit können ви... Не, извинявайте, разбрах ви превратно. Значи, продължаваме по-нататък. Казвам добре дошли на колегите, които дойдоха за гласуването. Преминаваме към гласуването. Но исках да кажа по точка разни. Е, не, няма да говорим сега за делегацията в Атина, тъй като всички колеги бързат, за това предлагам и така реших с секретарията. Се споразумяхме, че а, информация за делегацията ще бъде оповестена в, проток... в а, протоколите към заседанието. Сега да ви напомня, всички ли си носят картите за гласуване? Моля ви, ако има проблеми, ако някой е забравил да гласува с дигане на, река, на ръка. Това не е трудно, тъй като колегите не са прекалено многобройни. Така, становище на госпожа Тайн. Става дума за презумцията за невиновност. Докладчик е госпожа Тайн. И така, преминаваме към гласуването. Член втори. Кой е за? Против? Прието е. Член трети. параграф първи. компромис Едно. За? Против? Прието е. Amendment 11. Entschuldigen Sie, ich muss da ein bisschen schauen. Wir kommen zum Abänderungsantrag, zum Amendment 11. Dafür. Изменение 11. За, против, прието е. Изменение 12. За, против, прието е. 32. За, против, прието е. 33. За, против,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 Имаме време, така че може да повторим. Изказване без микрофон. Моля, втикайте ръка при гласуване, ако е, не е ясен. Във всички случаи предложението е прието. Добре. 13-то изменение за, против, прието е. 14-то за, против, прието е. 15-то и 34-то за, против, прието е. 16-то за, против, прието е. 17 и 35 за, против, прието е. 18 за, против, прието е. 19 за, против, прието е. 20 и 36 за, против, прието е. Второ, за, против, прието е. 21 за, против, прието е. 38 за, против, прието е. 22 за, против, прието е. 23 и 29 за, против, прието е. 27. Кой е за? Против, прието е. Така, второ, за, против, прието е. Трето, са, против, прието е. Четвърто и 28 за, против, Прието. Änderungsantrag 5 dafür, dagegen angenommen. Abänderungsantrag 29 за, против, отхвърлено. 6 за, против, прието. 7 за, против, прието. Изменение 8 за, против, Прието. 24 за. Против. Прието. 25 то за. Против. Прието. 26 за. Против. Прието. Сега поименно гласуване, електронно моля. Извинявайте, поправя се председателката. Крайното гласуване на становището гласуваме електронно. Моля, гласувайте сега, а аз ще преброя гласовете на колегите, които са си забравили картите. Abstimmung ist eröffnet. Äh, Herr Rabkay und Herr Berlinguer stimmen dafür. Also, dementsprechend äh, haben... И така, имаме Чудесен резултат, т.е. единодушно е приета проекто резолюцията. Поздравления за госпожа Тайн. А сега преминаваме към заседанието при закрити врата, така че приключваме публичното изслушване. Искам да използвам възможността да ви благодаря, но преди това давам думата на госпожа Тайм. Искам да помоля колегите да останат тук, ако има е възможност, защото имаме заседание при закрити врата, което, което, в което ще има гласуване. И така, госпожа Тайм, исках да попитам, кога ще говорим за делегацията в Гърция? Защото ми бе казано, че трябва да е, подам кратка информация преди гласуването. Госпожо Тайн, аз казах преди гласуването, че тъй като много колеги са под времеви натиск, нямаме много време за е, обширно представяне на делегацията. Сега обаче ще ви дам думата да кажете накратко как протече посещението. Дали е възможно съвсем накратко да ни осведомите. Благодаря. Искам само да кажа, че в бъдеще такива визити да не бъдат а, провеждани точно преди избор на борба, защото бяхме само трима и господин Берлингер, ръководителят на делегацията, трябваше след два дена да ни напусне, т.е. преждевременно да отпътува. Така че такива делегации е хубаво да се случват в началото или във всички случаи не преди края на мандата. За гръцката страна искат, те, те искат да приключат програмата по Стокхолм. Разпоредбите за оздравяване на фалиращи предприятия и други законодателни актове ще бъдат приети и приложени. Оказа се нещо изненадващо за Гърция. Правната система не е била много ефективна до момента. Гърция има, в Гърция сроковете са много големи, просто защото много от производствата се водят в други държави членки и има арбитражни помирителни процедури, например 53 000 висящи дела има само в Атина. А при наказателното производство много от нещата се третират в рамките на това производство, за разлика от подобни случаи, които се третират по, по смисъла на гражданския процес в други държави членки. Дългите срокове и други нередности бяха посочени. Има много адвокати, прекалено много адвокати, е, оказа се е, ефтини са е, процесите и поради което се повдигат непрекъснато много дела. Мислех, че в Германия ситуацията е най-лоша, но се оказа, че в Гърция е по-лоша когато се зададе въпрос към Министерството на правосъдието, отговорът трае поне 6 месеца, има много закъснели дела, но гръцката страна е, е направила една, един нов граждански кодекс, гражданско-процесуален кодекс, пред, предстои изработването на наказателен кодекс. Статистиките обаче не са надежни съдиите нямат компютри. Това беше голяма критика, защото не само, че компютрите трябва съдиите да си закупят сами, а и съответните софтуери. Освен това, има такси за съдебните производства, които са отскоро на отскоро въведени. Например, има такси, те средната такса е от около 200 евро. Предстои реформа. Тя всъщност се въвежда в момента в съдебната система. Има програма за борба срещу корупцията сред съдиите, особено сред младите съдии. И тя е подкрепена от правителството, подкрепят се подкрепят се бедните хора, които трябва да заведат производство, да заведат за дела. До сега за тях делата бяха много скъпи. 200 е, големи дела има по заведени срещу укриване на данъци. Това е също нова тенденция. В Гърция полицията е специално защитена и няма полиция, която да осигурява сигурността в съдебните учреждения. Предстои 38 не, извинявайте, а, бе предвидено намаление 38% до 2012 година на, на съдебния капацитет. Имаше намаление на заплатите на съдиите съдиите бяха съгласни да им се напали, намали е, заплатата с 38%, но сега предстои ново намаление с 60%. Очакват се несъгласи от съдебната общност. Съдиите получават около 1800 евро нето. Те Съдиите могат да бъдат разпределяни навсякъде и страната, включително и в мал... на малките острови. Всички разходи по пренасенето съдиите трябва да заплащат сами, да поемат сами. По принцип, нашата работа бе осветлена много положително. Сътрудничеството с, с нашата комисия бе предложено да продължи. А сега за МВФ. Сътрудничеството с, с европейските служби то бе посрещнато, то бе определено с смесени чувства тъй като непрекъснато нови хора бяха изпращани. Работата на тройката и на МВФ бе също анализирана. Имаше изразени критики. Ще спра до тук, тъй като нямаме време, но искам да приключа с следното. Такива делегации са много важни, но не в края на мандата. Благодаря, госпожо Тайн, казва председателката. А с това преминаваме към същината, към... преминаваме към заседанието при закрити врата. Искам още веднъж да благодаря за конструктивното сътрудничество. Благодаря на колегите, които няма да се кандидатират за следващия мандат. Благодаря и на секретарията. Следващото заседание ще е през новия мандат, а именно на 7 юли в Брюксел. Това трябва да ви кажа. С това закривам последното официално заседание на Комисията по правни въпроси. Сега ще помоля колегите, които нямат право да присъстват на заседанието при закрити врата, да напуснат залата. Ще направим 30 секундна почивка, след което ще продължим с заседанието при закрити врата.